La récréation est terminée. Mesdames, Messieurs. Дами и господа, откривам заседанието. Отново ни предават по интернет и очите на целия свят са отправени към нас, по-конкретно съвета и комисията. Искам да поздравя техните представители. Днешното заседание е много важно, тъй като ще трябва да приемем измененията на второ четене. Благодаря ви за многобройното участие. Е, не знам дали е чак толкова многобройни, но предполагам, че и други колеги ще се присъединят към нас. Искам да ви помоля да проявите, да проявявате голямо внимание. Ще ви обясня документите, по които ще работим. Искам също така да ви помоля да се подготвите психологически да гласувате без да разбирате нищо. Ние сме в демократична и прозрачна система. Но сложността, не на проблема. А проблемите на бюджета са свързани с библейска простота. Парите тръгват от една купчина и отиват в друга купчина. Само, че в, по този път машината е сложна. Имаме стотици бюджетни редове и е необходимо, за да постигнем квалифицирано мнозинство в парламента и всъщност да, максим, да постигне максимален консенсус, за тази цел е необходимо всяка група да получи това, което е най-скъпо. И трябва да се погрижим тези политически корекции в последната минута, които направихме вчера на заседанието на координаторите, да бъдат напълно съвместими с помирителното заседание със съвета. И така, нещата са малко сложни. Искам да ви уверя във всички случаи, че с координаторите и сътрудниците искам да благодаря на секретарията, на служителите на групите. Работихме така, че да има добра воля от всяка страна. Е, ако има някъде грешка, тя е изцяло техническа. Ако със съвета има някакво недоразумение, то ще е ясно, че недоразумението не е от политически характер. Компютрите не винаги дават един и същ резултат. Нашия компютър показва 2,5, техния 2,2. И така, първата точка представяне на документите. Документите, които ви бяха раздадени вчера, които вие сте пазили като зеницата на окото си, заради които не сте спали, за да ги прочетете. Като сте се събудили, те са били първото, което сте видели. Сега, документ номер 9. Това е гласуването на второ четене в съвета. Този документ тази сутрин не ни трябва. Можете да седнете върху него с цялото уважение, което дължим на съвета. Няма да гласуваме обаче този документ, но ние му се покланяме с уважение. Погледнете го, повече няма никога да го видите. Това е документ на второ четене на съвета. Той е, това е референтен документ, архивен документ – Слагаме го настрани, почваме да говорим за него. По-нататък. Един документ, който е много по-важен и който ще гласуваме документ номер 10. Ето така изглежда. Той е по-широк, отколкото дълъг. Това са цифрите. Има вътре три приложения. Едно, две, три. Те са в тази правоъгълна форма, по-дълъг отколкото широк. И това е подробния списък на всички изменения, съответстващи на документ номер 10. Документ номер 10 е новата редакция на всички изменения на първо четене. Ще имаме нужда от тях, защото повечето от тях ще бъдат а, а, разгледани на второ четене, но не всички тях. Но не всички. След това, най-важният документ това са нашите изменения на второ четене. Нарича се документ 10, но, док, но 10 точка РАП. РАП е съкратено, съкръщение от рапортер. Към него има само една тетрадчица. И така, документ номер 10 РАП – и подробностите по изменение с коментарите. И накрая този лист, това е един лист с дата 1 декември 20 часа и 15 минути. Това е последното изменение на документ 10 и 10 РАП. Това са практическите конкретни заключения на политическото споразумение, което успяхме да постигнем вчера с координаторите. Този това са документите и ние ще започнем след малко да разглеждаме устните изменения. Това са устните изменения на докладчика. Това, са към, това е към документи 10 и 10 раб. Така че да започнем с този лист. Това са устните изменения на докладчика и след това ще можем да гласуваме по-лесно. Анблок, документ 10 раб и документ 10. Ще ги гласуваме Анблок, като разбира се, е, ще има някои гласувания по-отделно в съответствие с исканията на някои групи. Всичко ли е ясно по документите? Всички ли имате документите? Всички ли се чувствате, всички се чувствате спокойни? И сега можем вече да гласуваме, без да разбираме онова, което ще ни каже докладчика. Сега му давам думата. Благодаря, господин председател. Може би веднъж споменах когато започнах работата си в парламент като депутат и бях в Страсбург и търсих една зала и попитах някого и той ми отговори, не ме питайте за това къде се намира залата, аз тук работя само 10 години. Така че вчера, когато слушах координаторите и когато искахме да осигурим максимално широко съгласие, решихме, че трябва да се внесат някои изменения в тази таблица. И има седем аспекта, които трябва да се изяснят. 040304, това е изменение, но в този ред. Имаме споразумение за ангажираните средства по функция 1А. Можете да гледате по този лист. Става дума за първия ред, който е повдигнат в сиво. Промяната, за която говори докладчикът, в резултат на споразумението по време на среща на координаторите е подчертана в сиво. Това е първия ред, който е повдигнат в сиво. Посланието е, че в този ред трябва да увеличим бюджетните кредити с 700, за да могат те да съответстват на бюджетните кредити, за които е поет ангажимент. След това второто, за което се споразумяхме, заповядайте. Извинете, за да разбера какво казвате. Ние трябва да разглеждаме документ 10 на второ четене, така ли? Тук можем да видим, че има плюс 500. Извинете плюс 1 милион ангажирани средства, плюс 700, 700 плащани. И ще спазим това, което е тук. Няма да има промяна, така ли? Да, отговори господин Сурян. So if you check... Така че, ако видите проекто изменението за този ред, беше постигнато съгласие по средствата, с които за които има ангажимент по други редове, но за да има същото или поне разумно количество плащания, трябва да внесем тази промяна. И както каза господин Готманис, в документ 10, това е на девета страница, програмата ЕОРЕС. Както каза докладчика, искаме да гласуваме повече средства в сравнение с това, което гласува съветът, което съответства на 19 милиона и 100 хиляди бюджетни кредити за поети задължения и 16 милиона плащания. докато съвета предвижда 15,3. Ние трябва да запазим това изменение. Следващото е забележките по ред 070401 за финансов инструмент за гражданска защита. Няма финансови последици тук но за да запазим бележката, така както е била на първо четене, трябва да запазим. Следващо 14 о 0303. Е, това е членство в международните организации в сферата на данчното облагане и метада, Беше предложено отново това в същата форма, както и на първото четене. 15.02.03 е следващото. Това е техническа корекция. Имаше грешка в писмения превод и координаторите решиха, че може да се съгласим с това изменение. Това е пилотен проект за финансово подпомагане на студентите. И в английския текст се говореше за personal, личен, което може да наведе на мисълта, че нези, които работят тези институции, могат да се облагодетелстват от тези пари, но тези пари са за студентите. Затова да избегнем всякакви грешки, внесохме тази техническа промяна. След това получихме писмо от председателя на Комисията по култура и той каза, че комисията е доволна от обяснението за комуникациите. Затова резервите по двата бюджетни реда за комуникацията, за които гласувахме на първо четене, ще бъдат одобрени. И това също беше одобрено на заседанието на координаторите. Имаме ред по финансовите услуги 120401. Тук имаме малко средства като резерв по функция 1А. Това беше желанието на някои групи. Те искаха част от тези средства да бъдат включени в бюджетния ред за финансовите услуги. След връщането към предварителния проектобюджет по функция 1А ние получихме определен резерв и се съгласихме, че няма да слизаме под нивото на предварителния бюджет. Този малък резерв беше използван най-вече за финансиране на механизма за микрофинансиране с 25 и получихме допълнително 10 допълнителни милиона. Тези 10 милиона ще бъдат разпределени сред приоритетните редове, за което беше постигнато съгласие на координаторите и след това разпределение, което беше направено пропорционално в съответствие с тежестта на редовете, имаме 776 706, извинете, като резерв и 560 от този резерв трябва да отидат за финансовите услуги. И по този начин получаваме допълнителни 700. И накрая общата политика в външните отношения и сигурността имаме намаляване с 150 000 евро. И това намаляване е срещу споразумението, постигнато по време на помирителната процедура. Тоест, ние не можем да запазим това намаление. Няма проблем, що се отнася до ангажимента за плащания. Имаме резерва, така че нашето гласуване ще означава, че този резерв по функция 4 е намален с 150, а бюджетните кредити, за които има ангажимент, ще се увеличат. Тук нещата също са управляеми. Има промени в плащанията за някои изчисления, които не са съвършени. Затова се вслушахме в съвета на секретарията и докладчика предлага плащането по ред 081001, което е доста голям бюджетен ред, на този етап 540 милиона евро. Така че този ред за нас ще бъде буферен ред и необходимото намаляване на плащанията, за да се постигне 123 милиарда в плащанията, за които беше съгласувано, за да постигнем това, трябва да намалим с 540 милиона. Извинете, тези 540 ще бъдат намалени с средствата от бюджетния ред 11009. Това включва и общата външна политика и политика в областта на сигурността. Господин председател, бих искал да спомена, че ако при нашето гласуване се вслушаме в мъдростта на Комисията по култура, това ще повлияе върху резолюцията. Има една точка в резолюцията, която разглежда този резерв и цялата тази история с комуникациите. И докладчика предлага разделно гласуване, за да можем да бъдем последователни, що се отнася до последното решение. Не бих искал да осложнявам нашия живот повече. И затова предлагам след гласуването анблок да гласуваме по-отделно по някои бюджетни редове така както поискаха някои групи. Не можем да гласуваме анблок за тези редове и ще имаме разделно гласуване, защото има групи, които имат различни мнения и групите искат да покажат какво е тяхното установище чрез гласуването. Затова сега приключвам и моля комисията да ме подкрепи за предложените от мен промени. Благодаря, господин докладчик. Това беше максимално ясно и съответстваше на ето тази табличка. А не, искате да допълните, така ли? Аз не споменах за същината на общата външна политика, политика в областта на сигурността и също не споменах техническата част. Нямаме маркиран в сиво ред, който е 19.01.04 и това трябва да бъде оттеглено. Аз само загаднах за това, но не казах това изрично. Да, благодаря ви. Това изяснява нещата, каза председателя. За съвета искам да кажа, че последните корекции, предложени от докладчика, гарантират стригното спазване на резултатите от помирителния комитет, по-конкретно бюджета за обща външна политика и политиката по сигурността 241 милиона за поети задължения и общата сума за кредитите за плащания за целия бюджет 122 милиарда 937 милиона. Имало е проблеми с изчисленията и компютрите. Проблемите вече са решени и по-нататък, за да спазим тавана на глобалните плащания, които са 123 милиарда, за които се споразумяхме. Устното изменение, което е в сиво, долу в ляво на таблицата – е свързано с 4 милиона плащания по един ред. Това е програмата за идеите. Великолепно наименование. Това е помощта, която се предоставя за най-блестящите умове. Само, че след тази малка ампутация, ампутация от остават малко по-малко суми, малко по-малко средства на стойност 530 милиона. И по след това изложение, което би трябвало да успокои съвета, господин Годманис поиска думата. Из... Аз се извинявам, но имам два въпроса тук по отношение на науката и образованието. За вашето за а, съобщение за 0, ред 08-10-01. Последно какво е? 540 минус 4? милиона. Не, аз, ако не греша, е 536 009-00. Благодаря. А втория ми въпрос е последно за финансовите услуги. Това е много политически въпрос. Ние в началото искахме плюс 500. Сега има споразумение. Последно колко ще бъде стоеността на този ред. До вчера беше 4,4 милиона. Сега колко е? Плюс 560 ли? Вместо 100? Искахме 100. Над предварителния проекта бюджет. Първоначално тези 10 милиона, за които говоря, ги разпределихме. Оттам взехме 140 и сега вместо 140 общо се получава 700 над а, проекта бюджета. Добре, последно. Колко е а, по а, плащане? 4 милиона 400 хиляди. Добре, благодаря. Това беше. И това означава, че ако се приеме изменението, което е така скъпо на сърце на нашите приятели социалисти и либералите също така много държат на него, тогава общият размер на поете задължения бюджета ще бъде 6 милиона а в плащанията 4,4 милиона. Господин докладчик, заповядайте. Е, да, но въпросът беше колко са плащанията. Плащанията не се променят. Да, значи не се променят, но в този ред имаме възможност да заделим повече, като поети задължения за плащания за по-нататък, за следващи години. Да, добре. Позволете ми да изразя своето възхищение към нашия колега Годманис. Всъщност аз изразявах своето възхищение към вас, защото много държави членки на Европейския съюз биха се гордели да имат един министр-председател, който е толкова компетентен по въпросите на бюджета и финансите. Значи Литва е щастлива, държава. Лична. Това беше лична забележка. И ние много се радваме, че сред нас има колега от такъв калибър. Освен господин Годманис. А, за Латвия ставаше дума, извинявайте, казва председателят. Леле, леле. Латвия. Аз бърках. Много съжалявам. Докладчикът представи всички решения, които предлага под формата на устни изменения. Ако никой друг не иска думата, аз ви предлагам да гласуваме амблок по тази таблица. коригирана с отеглянето на ред 19010404, изменение 914. Това е корекция в външната политика. Предлагам ви да гласуваме анблок, таблицата с цифрите долу, долу в дясно са указани разделните гласувания кой, кой е за тази таблица и предложените устни изменения. Моля да вдигна ръка. Благодаря. Кой е против? Един против. Въздържали се? Няма въздържали се. С други думи, мнозинството е категорично. Поздравявам. Благодаря на всички колеги за това, че успяхме да постигнем този резултат. След като пих малко кафе, за да се освежа и да мога да издържа, продължавам. Предлагам ви да глас... сега да направим разделното гласуване. На същата страница, със същата таблица, са предвидени няколко разделни гласувания, които са свързани или с изменения към документ 10, или изменения към документ 10 РАП. Това са измененията, за които някои групи поискаха разделно гласуване, за да изразят позиция, която не съответства на тази на докладчика. Първа, изменение 203, което съответства на документ 10, втората тетрадка, страница 38, ред 1802 господин Порташ поиска разделно гласуване. Всички ли сте наясно с това, което се иска? Господин докладчик, съгласен ли сте с това изменение? Да. Докладчикът остава на първоначалната си позиция. С други думи е за. Докладчикът е за. Кой е за? Моля да гласува. Благодаря. Против? Господин Порташ и двама други колеги въздържали се. Няма въздържали се. С други думи се приема. Сега преминаваме към изменение Бюджа 9803, което се намира в документ 10 на докладчика и това е втората, а не, извинявайте, документ 10 РАП, 38 страница, бюджетът е 180303, групата на социалистите и демократите поискаха разделно гласуване по коментарите. Само по коментарите. Какво е становището на докладчика? Докладчикът е за изменението и приема разделното гласуване. Много добре, казва председателят. Разделно гласуване по коментарите. Кой за коментарите? Очевидно, социалистите и някои други не са за. Е, трябва да преброим. 21 за. Кой е против? Четиринайсет. Следователно, изменението се приема. Интересно е, че и комисията и съвета гласуват. Не, не, шегувам се. Сега преминаваме към изменение 274. Връщаме се към документ 10. Този път е третата тетрадка. Текстът е на страница 3, линия 22010211 и по това изменение отново групата на социалистите поиска разделно гласуване по резерва. Какво мисли докладчикът? Господин председател, това е резерв за две различни неща. Едното е проучвания, а извинявайте, става дума за Косово. Сбърках бюджетния ред. Докладчик, докладчикът е за първоначалния вариант. Кой е за това изменение с резерва? Моля, вдигнете ръка. Мисля, че тук резултатът ще бъде по-различен. Този път съветът не гласува. 18. Против. А. Деветнайсет против. С други думи, изменението който се отхвърля. Левицата наделя над десницата с, известно предателство. Това означава, че резервът се освобождава. Последното разделно гласуване оставаме в 10 документ, 3-та тетрадка, 11 страница. Изменение 290, ред 260102 11. И тук се гласува разделно по резерва. Има две резерви, две части. Има два вота. Две гласувания става дума за включване в предвиждане на резерв и НП предлага този път изменението. Гласуваме а, резерва по първия параграф. Това ли съответства на Косово? Не, не. Вече не сме в Косово, не сме в Литва, не сме в Латвия. Сега сме при проучванията. Проучвания върху какво? Не знаем. Докладчикът обаче ще уточни своята гледна точка. Това почнах да ви обяснявам преди малко, ако правилно се спомням. Социалистическата група искаше разделно гласуване. Това не е никакъв проблем. И в този ред има по два независими резерва. Първият резерв е за да се, провери, за да се види какви изследвания са проведени и платени. Получаваме някакъв отговор и примерно не сме на едно мнение дали ни удовлетворява отговор или не. Това е причина да гласуваме разделно. И аз, доколкото знам, има споразумение за втория резерв, за резерв, второто гласуване е за Олив. А, за Олаф там има пълно съгласие Значи първото беше да се поясни дали обясненията за изследванията удовлетворява. Докладчика смята, че е нужна още информация. Другите имат друго виждане по въпроса. Сега ще видим резултата от това. За втората част, понеже не искам пак да взимам думата, за Олаф ние сме да се запази резерва за Олаф. Това беше. Yes, bien sûr. Sorry, I just want to... А, извинете, само да гледаме цифрите. Ако вземем 10, 26, а, 01, 10, 11, този ред. Крайният размер за плащане е 5,6 милиона. За поети задължения също. Значи остават тези числа, така ли е? Да това изменение не пипа крайната сума. Просто част от тези пари се заделят в резерв. От тези пари. Да, от тези. Колко? Не си спомням, а, но може да се провери. На 12-та страница, е, каза председателя. 3 милиона 735. Това и милион и 800 хиляди Това е резерва за... Ето, сега ще ви подам документа, извинете. It is, it is here in this. Thank you. That's all. That's all. Très bien. Très bien. има два различни резерва. Един резерв за повече информация за разходите за външни проучвания, т.е. проучвания от външни изпълнители. И в тази област получихме резултат. Получихме и удовлетворителен отговор. Е, това зависи от решението на групите. Ако социалистите са доволни, а НП не са доволни, ще видим. Докладчика доволен ли е той за запазване на резерва? И по втория резерв, втората резерва свързана с ОЛАФ, всички сме за това, че трябва да се запази. по първа точка. Докладчикът е за запазване на резервата и за запазване на текста, който е запазване на резервата по 290. 23. Qui est contre Кой е против? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, nettement moins. Nettement moins. Доста по-малко. Тоест, резерва се запазва. По втора точка, кой е за изменението? Доколкото разбирам, мнозинството е сериозно. Кой е против? въздържали се, всички са за запазване на резерва. Благодаря ви. Сега направихме най-трудното по отношение на цифрите. Сега трябва да приемем устните изменения. Приехме и измененията, по които е поискано разделно гласуване. Сега искам да ви предложа да гласуваме анблок измененията на второ четене, освен нези, които вече приехме, които са в документ 10 РАП. Кой е за тези изменения? Благодаря. Кой е против? Кой се въздържа? Значи, измененията се приемат. Сега взимаме таблица 10, където е дадена рекапитулация на всички изменения на първо четене, които не са били модифицирани от измененията, които току-що гласувахме, но които искаме да запазим за второ четене. Кой е за тези изменения? Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Резултатът е същият, което е логично. Поздравявам докладчика, благодаря на координаторите, благодаря на всички членове за това, че приеха тази процедура, която беше необходима, но пък и малко ограничаваща. Не сме приключи с бюджет 2010 година. Занимахме се с цифрите. Сега идва ред на литературата. Проект за проекторезолюции. Имаме поредица от изменения, където влизат и устни изменения за компромиси, които ще бъдат представени от докладчика. Господин докладчик, искате ли да направите едно кратко общо изложение или веднага да минем а, към гласуване на текста изменение по изменение? Мисля, господин председател, че групите работиха много усърдно по този въпрос. Има много изменения. Опитах се да включа в моето становище колкото се може от предложенията на колегите и не мисля, че сега е разумно да имаме продължителен дебат. Има също някои устни изменения. Надявам се, че всички колеги са получили текста, така че можем да гласуваме изменения по изменение. Благодаря. Предлагам ви да си вземете списъка за гласувана. Изменение номер 2 на господин Фарм и госпожа Балцани с разделно гласуване първа и втора част. Какво е становище на докладчика по първата част? той е за. И така гласуваме. Кой е за, кой е против? Въздържали се? единодушие поздравление. Втората част, която започва с which might cause. Докладчикът е против. Кой е за? А, господин Деян си вдигна ръката, защото искаше да си почеше гърба. Кой е против? Жан Люк е против. Така, 16 на, 6, на 16 на 17. Отхвърля се. Преминаваме към трета точка, където е внесено устно изменение. Докладчикът иска да го представи. Е, Бих искал да предложа малка промяна. Има няколко изчисления за това колко пъти сме променили много годишната финансова рамка. Има версия, че са 3, 4 и 5, за да избегнем всякакъв дебат и да изпратим по-ясно послание. Предлагам да, да че от 2000... Припомня, че от 2007 година бюджетният орган няколко пъти беше задължен да преразгледа, да избегнем конкретни посочвания. Само да посочим, че ние трябваше няколко пъти да преразгледаме рамката. Всичко това е отразено на списъка за гласуване. Но може би да, да зачертаем думата or unforeseen. Без това измерение аз съм за предложението. С други думи, предлагате да се оттегли текста or unforeseen. Да се промени several times и да се махне or... Не, не, не, извинявайте. Не, не съм разбрал текста. Коригирам се т.е. запазвате, запазвате. Използвах а, а, шерифт на унгарския парламент, според който това означава да се свали. членовете на комисията могат да са спокойни за това, че устното изменение съответства напълно на това, което е написано на списъка за гласуване. Отбелязвам с развеселеност, че сме готови да гласуваме. но не можем да знаем колко пъти сме променили междуинституционалното споразумение след 2007 година. Кой е за това изменение, модифицирано с устното изменение на докладчика? Кой е против? Няма. Въздържали се няма. Приема се. Преминаваме към четвърто изменение. Мисля, че докладчикът би искал да, иска да представи устното изменение. Има хоризонтално изменение и устно изменение. На заседанието на координаторите се съгласихме, че последната част на изменение 4 ще бъде променена така, както е написано тук, заедно с прегледа на корекцията и преразглеждането на сегашната многогодишна финансова рамка, включително и удължаването до 2015-2016 или 2016 година. Това е изречение от предишния доклад на госпожа Гиген. И всъщност става дума, че има три етапа – корекция, преглед и преразглеждане. And after that... И след това ще помоля за друга промяна – която се надявам, че ще бъде прията. Искате да гласуваме най-напред хоризонталното изменение? След това осното изменение. Сега представих хоризонталното в текста, представен от колегите от социалистическата група, се казва, че комисия трябва да направи това и това веднага след като встъпи в длъжност. Е, в резултат на споразумение между нас аз предложих да използваме израза максимално бързо защото, при встъпва, защото след встъпване в длъжност означава на втория ден, но не е това намерението. Ето защо аз приемам принципът да се окаже натиск и да се постигне максимално бързо споразумение между нас. Това е в текст, в изменение 4, 12, 17, 25, 32. С едно гласуване можем да приемем тази изменение, независимо от това дали изменението ще се приеме или не. Всъщност, казва председателят, по четвърто изменение има два различни проблема, има две различни предложения на докладчика. В момента ние ще гласуваме само първата промяна, устното изменение от докладчика, което състои от четвърто изменение и ако бъдат прияти 12, 17, 25 и 32 и от първият изразът от първия ден ще бъде заменен с максимално бързо. Ако има изказвания по този въпрос. Изцяло съм съгласен с докладчика, няма възражение. Като журналист аз съм чувствителен към формулировките. Тук се казва заедно с корекцията, прегледа и а, преразглеждането. Всъщност това се отнася до английския текст. Чисто технически с бележките се отнася до английския текст. Това е второто устно изменение. Отбелязваме го обаче и предполагам, че а, англофоните ще бъдат доволни. Извинете, аз не присъствах вчера на заседанието на координаторите, но имам една забележка по същество. Знам, че няколко пъти в парламента гласувахме за това, включително и удължаването до 2015-2016 но аз искам да има разделно гласуване, за да гласувам против. Както аз разбирам, ние можем да мислим, че това е някакъв вариант, но аз не смятам, че това е така. Нещата не са чак толкова лесни и затова искам разделно гласуване. D'accord, de toute manière, nous allons... Ние сме съгласни, но при всички случаи ще имаме два различни нивота, тъй като проблемите са различни. Сега подлагам на гласуване хоризонталното изменение, за където пише as soon as possible. За, против, двама против, въздържали се, няма, приема се. И имам чувството, че един от присъстващите в залата изпитва облегчение от факта, че Европейската комисия ще трябва да предприеме действия не от първия ден след встъпването си в длъжност, а максимално бързо. Сега ще гласуваме второто устно изменение. По което е внесено по идея на Раймер Бълги, по което либералите искат разделно гласуване. Кой е за? Може ли да имаме разделно гласуване, така че първо да гласувам по първата част? Да, разделно гласуване, разделното гласуване, първото заедно с корекцията, прегледа и преразглеждането на сегашната рамка 2007-2013 и след това втората част гласуване за включително и удължаването. Split in the split. Е, Ще гласуваме първо Together with an adjustment, a review and a revision of the current MFF и така нататък. Точка. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Тази част се приема. Втората част в това число including a prolongation until кой е за? Против? две групи са против, но те не могат да попречат на приемането на това. А, извинявайте, три групи са против. А, въздържат се, извинявайте. Обеднената левица се въздържа. Тази част на изменение се приема. Благодаря. Малко е дълго, но мисля, че сме длъжни да вървим стъпка по стъпка. По пето изменение. Групата на социалистите предлага устно изменение и е предвидено разделно гласуване. Докладчикът. Господин председател, аз отеглям предложението за разделно гласуване. И ако не греша, имаме устно изменение към текста. Средносрочния преглед трябва да бъде заменен с процеса на следващата многогодишна финансова рамка, така че точка 3 да звучи започва процеса на следващата многогодишна финансова рамка и с това устно изменение искам да подкрепя всичките части на предложения текст. Благодаря, добре. Докладчикът не настоява на разделно гласуване по устното изменение. Кой е за това изменение? За, против, въздържали се, единодушно. Сега изменения внесени от госпожа Трюпел. По шесто изменение, какво мислите, господин председател? Против. Кой е за? Горан иска думата. За мен това изменение е противоречи на това, за което гласувахме, така че предлагам да се гласува против. Смятате ли, господин председател, че това изменение трябва да падне? Да противоречи. Няма да го подлагаме на гласуване. Номер 7. Позицията на докладчика, той е за, кой е за, 7 против, няма, въздържали се. Искаме да кажем на Хелга, че има ентусиазъм за нейното изменение. Номер 8 за против. Петима против, няма въздържали се, но се приема. 11 параграф. Господин докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Мнозинство против отхвърля се. Десето изменение. Това е предмет на устно изменение от страна на докладчика. Заповядайте. Предлагам да отразим не само точка 3, но и точка 21 или точка 23. Аз искам да включа точките 21 и 22 също. Това е изменение, което е в съзвучие с това, което приехме. Когато говорихме за преразглеждане. Кой е за това изменение в изменения вид? против, няма, въздържали се. А, извинявайте, двама против. Двама въздържали се. Приема се. И 11-то изменение от Ламасур. Това е изменението за правната приемственост. Кой е за изменението, внесено от председателя? Няма да ви влияе. Против? Госпожо Андресен, въздържали се. Благодаря на всички с изключение на един човек. Приема се. 12-то изменение от нашите приятели социалистите. Тук се прилага хоризонталното изменение. Кой е за 12-то изменение? е против. Кой е за? Преброихте ли, господин Калфин? Преброихте ли, господин Калфин? Кой е против? Жан Люк не вдигна ръка. Осемнайсет. Десницата наделява над левицата, отхвърля се. 13 параграф, 13 изменение, докладчика е за. Гласувайте за, против, въздържали се, двама се въздържат, приема се. 14-то изменение, което съответства на 13-то изменение, докладчиката е за, гласувайте, за, против, един, въздържали се, няма. Приема се. 14 точка, 15 изменение от госпожа Гресле. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15 точка. Изменение от Ан Йенсен. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 17 изменение, което съответства на 16 изменение и ако бъде прието, ще има хоризонтални изменения на доклад, докладчика е против. А, гласувайте само крайната левица. Шестнайсет. Против. Осемнайсет. Осемнайсет против, не се приема. 17 точка, 18 изменение, внесено от госпожа Греса, докладчиката за, гласувайте. Кой сме да е против? Госпожа Андреа Сен и либералите въздържали се. Един. Мнозинство за. Номер 19 на госпожа Трюпел. Докладчика е за, кой от вас е за, кой е против? Един против, въздържали се, приема се. Преминаваме към точка 18, 20 измерение на госпожа Трюпел, модифицирано от устно изменение на нашия докладчик, който иска да изрази своето измене, своята изненада. Мисля, че господин председател, всеки може да прочете текста, всичко е написано и бих искал да подкрепя тази промяна. Кой е за това изменение на Хелга изменено от устно изменение на докладчика. Кой е за? Тази сцена ще се заснеме от координатора на НП. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към точка 18А нова и 21 изменение. Докладчикът е за. Кой е за, кой е против? Благодаря. Въздържали се. Един въздържал се. Приема се. 22 изменение на, на Елга. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Мнозинство. Отхвърля се. Параграф 21, изменение 23, докладчикът е против, кой е за? Това е измерението на господин Порташ. Кой е против? Мнозинство, въздържали се, няма въздържали се, отхвърля се. 24-то изменение то се запазва, тъй като отхвърлихме 23-то измерение. Докладчика не го харесва. Кой е за? Кой е против? Мнозинство. Благодаря ви. Отхвърля се. Преминаваме към 22. Преминаваме към 25-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? малко повече, не само от крайната левица. Четиринайсе за, против. Двадесет и един. Отхвърля се. 24-та точка. Ново изменение от господин Порташ. Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Мнозинство. Съжалявам, драги колега. Можем да подложим на гласуване 27. Докладчикът е за. Кой е за? 27. Благодаря. Кой е против? Двама против. Въздържали се? Няма. Приема се. 26 точка 28 изменение. Кой е за? Докладчиката против? А, либералите са за. 19 за. Против. Петнайсет този път изменението се приема. Поздравявам авторите му. Точка 26 няма изменение, но нашия докладчик поиска разделно гласуване. Първата част, докладчикът за ли е? Мисля, че това разделно гласуване пада при положение, че бюджетна комисия прие да остане пълния текст на параграф 26, както аз предлагах. аз предлагах само да остане втората част, затова исках разделно гласуване. Обаче комисията взе друго решение, така че в такъв случай това пада. Изменението пада но параграфът си остава. Не, обратното. Параграфът изчезна и... Значи не можем да разделим на две нещо, което не съществува. Преминаваме към 28 точка, 29 изменение. Докладчикът е против. Либералите също. Кой е за? по-скоро крайната левица против, въздържали се, мнозинство, 300 изменение. Господин докладчик, докладчикът е против, но този път либералите са за. Трябва да преборим. 17 за, против. Осемнайсет са Жан Люк и с госпожа Андреасен, която играе ключова роля – не винаги е благоприятна. Няма да го превръщам в личен въпрос. Други думи, отхвърля се. Преминаваме към 31-во изменение на госпожа Гресле. Докладчикът е за, кой е за, кой е против. Въздържали се, приема се. 32-ро изменение обогатено с устно измерение. Докладчикът е за, това трябва да се каже. Кой е за, кой е против? Двама против, въздържали се, няма, приема се. 300 точка с две изменения, които са взаимно изключващи се. Докладчикът е против, кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Можем да гласуваме 34. Докладчикът е за. Но. Виждам, че май ще има много против. Кой е против? Гласуваме 34-то изменение. 34. Твърдата десница подкрепя Хелга. 16. Против. Осемнайсет. Изменението се отхвърля. По-нататък. Тридесет и пет изменение. Не, не, не пада, тъй като 33 е отхвърлено. Така, гласуваме изменението на господин Порташ. Докладчиката против, кой е за? Против. Отхвърля се. 31 точка. Две изменения, които са несъвместими. Най-напред подлагам на гласуване 36-то. Докладчика е против. Кой е за?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 Това означава, че изменението се отхвърля. Можем да гласуваме 37-мо изменение. Господин докладчик, какво мислите за него? Той е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 1 преди точка 33, предложено от господин Манка. докладчиката е за, кой е за, кой е против. Въздържали се. Изменението се приема. 38 изменение. Господин докладчикът иска думата. Благодаря, господин председател. Аз ще подкрепя изменение 38 на Хелга Трюпел. Имаше молба за, вчера от консервативната група за внасяне като допълнение към тази точка. Обещах, че за да се спази традицията на този етап а, устните изменения да се представят от докладчика. Това всъщност не е някакво правило черно на бяло, просто е традиция в бюджетната комисия. И аз не искам да злоупотребявам с властта си и да игнорирам а, това устно изменение на групата, за това го внасям. Но имам много резерви мисля, че то отива против духа на джентълменското споразумение, а именно да се допитваме, да искаме всички секретари, главни секретари на всички институции да дойдат, да обсъждаме нещата, какво искат да кажат. Та, за това искам да кажа, че по съдържание не може докладчика да а, го подкрепи. Но искам всеки по съвест да може да изрази мнението си. И така, и, е, и първо устното изменение да го приемем или не, и после да другото, което е подкрепено от докладчика. Благодаря на докладчика. Това устно изменение е раздадено, но ще дам думата на вдъхновителя Джеймс Елес. Просто вчера се оказа, че не е работа на докладчика да докара генералния секретар да дойде пред комисията да обясни. Просто трябва да има информация, за да могат всички институции да имат възможност да направят економии в управлението на политиката. В четвърт, 40-то изменение ние говорим за нови потребности, но също така в четвърти анекс са предвидени економии. Ние не искаме економии в това изменение. И изменението има за цел да каже, че трябва да имаме глас върху економиите и новите потребности. Благодаря. Имаме текста на новото изменение, обяснението и авторът. Той ни обясни резерва си по съдържанието. Сега ще подложа на гласуване устното изменение, което допълва изменение 38. След това ще гласуваме 38 изменение. Кой е за устното измерение, внесено от докладчика? Самия докладчика не е за. Кой е за? Джеймс Елис, разбира се. А, donc il y a, y a plusieurs pour. C'est un amendement cross-party. Je vous remercie. Avec la GUE. С Обединената левица и британските консерватори заедно. Има моменти на чудо, на чудеса в тази зала. Кой е против? Приема се. Беше полезен този дебат. подлагам на гласуване 38 изменение в първоначалния му вид днес госпожа Трипъл. Докладчика е за, кой е за, кой е против. Благодаря. Въздържали се. Джеймс Елис гласува за госпожа Трипъл. 39-то изменение на социалиста. Докладчикът е за против, въздържали се, приема се. Четиристо измерение на господин Манка. Докладчикът е за, кой е за, кой е против, двама против, въздържали се, един въздържал се, приема се. 41 на господин Порташ. Докладчикът е против. Кой е за? против, отхвърля се 42 на господин Манка, докладчикът е за, против, въздържали се, двама, приема се. И най-сетне 43-то измерение на господин Манка, но от името на групата на социалистите. Докладчиката е за, против, въздържали се, няма. Приема се с единодушие. Сега гласуваме резолюцията в модифициране вид за, против, двама, въздържали се, един. Благодаря. Поздравления за докладчика. Поздравявам колегите и всички сътрудници. Не сме приключили, тъй като предстои пленарната зала и ще трябва да убедим своите групи да следват, да съобразят с мъдростта на комисията по бюджета. Сега продължаваме гласуването по бюджета с девета точка, която е по доклада на Раймер Бълге. Става дума за изменение на междуинституционалното споразумение. Това е логическо продължение и съм длъжен да подложа на разделно гласуване, но предполагам, че гласовете ще бъдат едни и същи. Кой е за? против, въздържали се, същото. Резултатите от гласуване са абсолютно същите. Също и за десета точка, мобилизация на инструмента за гъвкавост, предлага го Раймер Боге. Кой е за същите, против същите, въздържали се, същия глас по 11. Тук нещата са по-различни. Темата се променя и преминаваме към допълнителния бюджет 10-2009 година. Всъщност не сменяме темата, оставаме си в пакета за финансиране на бюджета за 2010 година. Сваляме кредитите за плащания за финансиране на Европейския план за възстановяване, тъй като Юта я няма. Горан прави предложението. Гласува. А, Горан иска да каже нещо. Делегирания докладчик. Юта моли да извините, защото е в Африка, но ме помоли да ви препратя към пояснителния меморандум. Има много технически неща там, както и вие казахте, нещата от друга страна се свързват с, с помирителната комисия. Това е пример за действия по Европейския план за економическо възстановяване. Но тя каза да насоча вниманието ви към решението да се платят 3,5 милиарда евро на държавите членки поради липсата на плащане в някои области. Докладчик много държи да разберете, че критикува тези плащания по точки 1, 3, 4 и казва, че Миналогодишният бюджет в парламента отчете като приоритет тези плащания, то това не се отчете от Европейска комисия. Комисията трябва да работи по-добре при прилагането на решенията на бюджетния орган. Това послание е много важно и затова смятаме, че този въпрос трябва много сериозно да се обсъжда в бюджетната комисия и не само като част от бюджетната процедура. Трябва това да започне в началото на следващата година това прилагане. Това се подчертава в доклада на госпожа Хао. Тя също така казва, че е важно да се опростяват процедурите, за да се подпомогне освояването на бюджета. Това искаше да подчертае. Но няма друга възможност, освен да ни предложи да подкрепим този коригиращ бюджет, въпреки тези коментари. Благодаря за тези необходими уточнения. От името на Юта Халк. Бяхме изслушани много внимателни от настоящите и бъдещи представители на Европейската комисия. Джеймс поиска думата. Бих искал да продължа мисълта на Горен за изпълнението на бюджета. Ясно е, че има средства, които не са били изразходвани, но понякога мисля, че от страна на комисията имаме едни доста затрудняващи живота разпоредби във финансовия регламент. За това бих искал да използвам възможността и да кажа, че трябва изцяло да се преразгледа финансови регламент, за да могат тези средства да се освояват. Аз мисля, че в комисията някои хора мислят, че не действат много разумно. Мисля си, че трябва да се осигурят повече възможности за разумни действия фундаментален въпрос. Горан и Джеймс са в пълно съгласие. Вие думата ли искате, господин докладчик? Господин председател, като докладчик Сянка за бюджета за миналата година, искам първо да помоля да подкрепим предложението без изменения да бъде прието. Другият момент – предишни двама оратори посочиха въпроси и те наистина изискват много задълбочен анализ. Понякога имаме, понякога ние парламентаристи искаме да предоставим повече средства, понякога обаче ние не сме съвсем наясно с нещата и сме прекомерно амбициозни. Има случаи, в които пък комисията не е достатъчно амбициозна. И тогава можем наистина да кажем, че комисията трябва да управлява и да изпълнява това, което е съгласувано в бюджетни органи. И следващото, за което каза Джеймс, че понякога Европейската комисия проявява добра воля и бюджетния орган също е достатъчно амбициозен, но техническите подробности работят срещу нас. Смятам, че трябва да направим три различни неща, да бъдем реалистични в желанията си, да настояваме Европейската комисия да изпълнява нещата и трето да се промени регламента, ако е необходимо. Мисля си, че това е сериозна задача за следващата година и може би за следващите 2-3 години. Чудесни забележки от докладчика в сянка и много се радваме, че Ласо дойде тук със собствената си сянка. И така, вече получили тези ценни наблюдения, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Няма. Приема се този път. Мисля, че пакетът е прият. Няма да говорим повече за бюджета 2010 година. Преминаваме към 12-та точка от дневния ред. Нов етап в мобилизацията на Европейския фонд за адаптиране към глобализацията. Раймер Бъге е докладчикът. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Мога накратко да се изкажа по този въпрос. Комисията направи предложение да се мобилизира този фонд. Ние обсъдихме много задълбочено този въпрос. Имаме становище от комисията по заедостта. Имаме и документи по този въпрос. Искам ясно да кажа, по време на дебата, по време на последното пленарно заседание в Страсбург, говорихме за предишното мобилизиране на фонда и заявихме ясно какво очакваме от бъдещето. А това означава, че при всяко мобилизиране на фонда трябва да се разглежда конкретния случай като отделен случай. И разбира се, трябва да действаме бързо и не трябва разглеждането на един случай да забавя разглеждането на друг случай. Доколкото разбирам, сега комисията се вслуша в това искане. И тук в случая имаме три заявки за използване на средствата от Европейския фонд за глобализация. Има три различни случая. И се надявам, че в бъдеще нещата ще стоят различно и се надявам, че комисията днес ще потвърди това. Възоснова на въпросите, зададени от нас на последното заседание и в светлината на въпросите на Комисията по заедостта, която представи документа. Сега вече сме по-добре информирани и Европейската комисия също предостави допълнителна информация по случая с Волво. 500 работници са съкратени, те трябва да получат финансова помощ. Комисията по заедостта посочат, че всички условия са спазени в този случай, но все пак още има нужда от допълнителна информация, най-вече за съотношението между онези, които са били засегнати и онези, които са получили финансова подкрепа. Що се отнася до финансовата подкрепа, австрийската заявка също е достатъчно ясна. Има различни суми, 650 евро на работник, 6500, извинете, евро на работник. В заявката имахме искане за 300 евро на работник. Ние обсъдихме това и се стремихме да оформим нашето становище. Що се отнася до фирмата Хейнманс в Холандия, това е третия случай. То тук също е важно да има финансова помощ, но тя не трябва да замества мерките, за които носи отговорност самата фирма. И искам да напомня на комисията за текста, който гласи, че трябва да бъдат удовлетворени условията, за това не сме удовлетворени от предложенията, които са направени и също така, че трябва да се задействат средства от структурния фонд за съфинансиране. Така че това беше мнението на Комисията по заедостта. Мисля, че имаме е, време, господин председател, за да изслушаме кратки отговор на Европейската комисия по тези три случая. Е. Благодаря ви. Колегите, които искат да се изкажат на този етап, за да зададат евентуално въпроси към комисията. Да, господин Фернанч. Благодаря, господин председател мога да говоря по точка 12 и 13. Става дума за финансиране на фонда за глобализация. Този фонд трябва да бъде един временен фонд, който да подпомага работниците като партньор на социалния фонд, който е структурен, който е посветен на кохезионната политика и е дългосрочен фонд. Тоест имаме два фонда – и те са взаимно допълващи се, те не се конкурират. Единият не е създаден, за да замества другия. Така че мисля, че е грешно да се каже, че този Европейски фонд за приспособяване към глобализацията трябва постоянно да бъде финансиран от Европейския социален фонд. Европейския социален фонд е един голям фонд, и неговата цел е да се постигне пълна заетост. И ние, разбира се, можем да съмняваме в ефективността на този фонд, предвид сегашните нива на заетост и този фонд или неговото функциониране могат, разбира се, да бъдат преразгледани от нас. Но тук както казах, трябва да разгледаме целта на фонда. Тоест, ако използваме Европейския социалния фонд, който е фонд за сближаване, за да плащаме средства, които ще се използват от временния фонд, какъвто е Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, то ще видим, че това постоянно се случва и фондът за приспособяване към глобализация не трябва да бъде финансиран в ущърб на Европейския социален фонд. Благодаря ви. Салвадор Гарига поиска думата. Благодаря, господин председател. Показаното от колегата Фернандес, мисля, че би било интересно да видим какво ще ни каже Европейската комисия. Някакви данни, някакви цифри за това какво сме мобилизирали е, като суми е, през миналите две години от Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, които да са заделени от социалния фонд. Имам чувството, че всичко, което финансираме чрез този фонд за приспособяване, всъщност идва от социалния фонд. това е не беше намерението, как, когато гласувахме за фонда през 2006. Искам да чуя някои данни по този въпрос от комисията. Благодаря. А, този дебат е свързан също така по решението, което трябва да вземем по точка 13 а, за а, параграфи 48. Аз съм а, напълно съгласен с казаното от господин Гарига. Винаги правим тези трансфери от социалния към фонда за приспособяване. Тук а, докладчика а, казва, че подкрепя а, това предложение, но искаше да отбележи същото. Благодаря. Няколко въпроса вече се натрупаха към Европейската комисия. В документацията разполагаме с становища по тези проекти. проекта в Швеция, в Австрия, в областта Стейермарк и в една фирма в Холандия. Имаме и отговорите от комисията по въпросите зададени от, от парламентарска комисия по заедостта и освен това има допълнителни въпроси зададени от депутатите сега. И сега Европейската комисия желая ли да ни даде допълнителна информация? Бихте ли се представили? Благодаря, господин председател. По някои от зададените въпроси първо може да потвърдим, да, в бъдеще случаите ще се предлагат по-отделно. Комисията потвърждава, че така ще се работи в бъдеще. Сега в тази връзка, може би, ще е полезно да обменяме становища и виждания неофициално, за да имаме яснота по някакъв стандартен начин на представяне на заявленията. Заявленията за ползване на средства от фонда се увеличават. Това ще се отрази на самата процедура. Комисията ще трябва да заделя повече време за това и за това си мислим да се стандартизира начина на представяне на заявленията. Така ще се улесни и работа на парламента. По-лесно парламента ще може да се запознава с тези заявления и съответно при преценка да ги подкрепя и одобрява. Сега, зали средствата от Фонда за приспособяване към глобализацията намаляват тези от социалния? Не. А, тези заделени средства се заделят от резерва, който комисията започна да формира след съответно приемане на такава разпоредба в междуинституционалното споразумение. За трансферите, това, което идва от социалния фонд, идва като кредит който е за плащане, а не за поемане на задължение. Сега, по време на функционирането на този фонд, трите години, бих казал, че около 1% от бюджетни кредити по плащания са дошли от социалния фонд. Мога да ви кажа, какви са данните за последните три години, включително текущата, за да видите как се освояват кредитите за плащания. Средните са по-малки, под 1%, така че мога да кажа, без да се изчервявам, че а, това, че се вземат бюджети кредити за плащания от социалния фонд, не намалява, не е в ущърп на фонда. тоест, дялът на средствата е много малък и той не се отразява отрицателно на реализацията на програми по социалния фонд. Що се отнася до другия въпрос, какво правят държавите членки, така щото предвижданите в фонда за присъбояване към глобализацията мерки не са покриват и от други инструменти в държавите членки. Мисля, че там трябва просто да проявим доверие. Нали, трябва да се подкрепят нашите взаимодействия с държавите членки чрез взаимно доверие. Това трябва да е изходната ни а, позиция, поне по отношение на припокриването на различни инструменти с тези мерки. Благодаря. Господин Годманис поиска думата. Само едно нещо по точка 12. Опасното е, и ще се опитам да го обясня това по точка 15 от дневния ред. Ако фондът за глобализация продължи да функционира и ако няма бюджетен ред за тези разходи, в един момент ще се опре до парите от социалния фонд. Да, така е. 500 милиона като цяло. Ако целият бюджетен ред е изчерпан, то това в сравнение с средствата, които се плащат в структурния фонд, не са много. Но структурния фонд е един възобновяващ се фонд – и ако погледнем 2006 година, ние ще видим, че към 1 октомври 16 милиарда евро не са били изплатени. Затова изниква въпроса. Докато сумата за Европейския фонд трябва да бъде платена и това се прави от средствата за социалния фонд – някои държави членки няма да изпълнят задълженията си. тогава ще има не 95% изплащани от фонда, 85% или по-низко и възможностите ще бъдат загубени практически. И, става, и остава въпроса. Ако страните подобрят своята дисциплина, то тогава може да случи, то тогава ще е възможно може би няма да бъде възможно фонда за глобализация да бъде финансиран от социалния фонд. И ако се подобрят плащания от фонда за глобализация, то тогава няма да бъде много лесно да се използва този източник, защото като цяло няма други средства за захранване на фонда за глобализация. Ние само изплащаме парите от структурния фонд – защото някои страни не успяват да изпълнят своите задължения. И въпросът е, ако държавите членки подобрят своята дисциплина, ако подават свое време документите, то тогава ние ще трябва да плащаме тези пари и да намерим начини да бъдат възстановени тези средства. Т.е. ние ще имаме в бъдеще един философски проблем. Ако ние продължим да използваме фонда за глобализация и продължим да искаме той да бъде захранен с все повече и повече пари. Благодаря за много местната забележка. Всъщност ние не можем да финансираме дейностите по фонда, освен ако кредитите в рамките на структурния фонд не бъдат изразходвани. Също така не можем да, можахме да финансираме през последните години някои извънредни разходи от проекта Галилео до плана за възстановяване и млечния фонд. Единственото, което можахме да... Единствената възможност беше да използваме предвидени, но не изразходвани кредити. Какво заключение бихте направили вие, господин докладчик? Първо, не бих искал да се отлага предоставят на средства от този фонд за тези три случая. Аз се срещах с представители на комисията по заедостта, които се занимават с тези въпроси и господин Готманто правилно посочи проблемите. Разбира се, в нашата оценка за това как се изразходват средствата от фонда, ние трябва да обмислим въпроса за взаимовръзката с Европейския социален фонд. Въпросът е дали трябва да има трансфери от Европейския социален фонд. И трябва да обсъдим въпроса за взаимовръзката между двата фонда през следващите месеца. Може би трябва да гарантираме по-лесното използване на средствата от фонда и разбира се, когато фонда заработи като един рутинен финансов механизъм, аз се надявам, че като цяло през следващите години резервите ще намалят и може би дори ще изчезнат, така че може би това е един въпрос, който ще разглеждаме в едни по-различни условия. Но за днес предлагам да одобрим използването на средства от този фонд, но трябва да продължим обсъждането ни с комисията по заедостта и трябва да предложим една обща стратегия. Благодаря. Е, Благодаря и ще подложим на гласуване тези дейности. За последен път един единствен вод ще въжи за няколко дейности. Комисията даде своето принципно съгласие от тук нататък правното основание, както и за трансферите, да се специализира за всяка отделна дейност, за да не се окажем в ситуацията от преди няколко седмици, когато едно и също решение за две дейности, които въобще не бяха свързани едно с други и които не предизвикаха едно, една и съща реакция а, от нас, за Ирландия и за Белгия. Кой е за това решение, предложено от нашия докладчик? Благодаря. Кой е против? Един. Въздържали се? Няма. Следователно, решихме. Благодаря на докладчика. Сега преминаваме към 13-та точка. Юта Халк не е тук. Благодаря на Горан за това, че, предло... че прие да я замества. Сега ще гласуваме първия трансфер. Кой за, кой за този трансфер? Благодаря. Против. Въздържали се. А, а, превод 48 се приема. Сега гласуваме 56. Гора има думата. Съвсем накратко. Това е трансфер, който се отнася до задължителните разходи, т.е. нашето влияние тук е доста ограничено но това са бюджетни кредити, необходими за да се противодейства на кризата в кризата на млекопроизводството и млечните продукти. Разбира се, ни бихме искали да се отложи това, но смятам, че трябва все пак да гласуваме за. Благодаря ви. И... Благодаря. Никой не иска думата. Кой е за този трансфер, предложен от докладчика? Против? Един, двама. Няма въздържали се трансферът се приема, няма други искания за трансфери. Преминаваме към точка 14 и други раздели, други институции. Докладчикът е господин Левандовски. Най-напред трансфер за парламента С22 2009. Докладчикът има думата. Благодаря, господин председател. Преди обяд стигнахме до доста препоръки, които насочваме към Европейската комисия. Сега обаче занимаваме с други институции. Предния път говорихме за закупуването на сградата на Треф 1. В резултата от дискусията се постави това придобиване на сградата под е, условия. Аз говорих с господин Кариган. Получи се едно писмо в бюрото, изпратено от нашия председател господин Ламасур. Имаме а, отговор става въпрос за азбеста и за ценообразуването. Така, нашата а, поставена а, но условие а, задейства, за, се задейства. Сега C24, мисля, трябва първо да разгледаме. C24 става въпрос за едно друго закупуване, което пак ще се обсъжда в, рамката, в рамките на политиката за сградния фонд, защото става въпрос как да се освои оставащите оставащото в този резерв за сграбния фонд. Бюрото вече е за решение. Извинете, господин докладчик. Предлагам ви за момента да запазите трансфер 24, който е свързан с градите, които ще да бъдат закупени в Будапешта, защото трябва най-напред да разгледаме проблемът по същество. А, и то във връзка с доклада на госпожа Хохма е следващата точка. Поканили сме заместник председателя на парламента който отговаря за сградите, господин Видал Квадрас от 11.30. И ако нямате нищо против, е, бих е, предложил да разгледаме другите трансфери. както кажат е, върховните органи на комисията. Добре, тогава C22, но пак става въпрос за изпълнение на решение на бюрото за засилване на външната помощ по отношение на софтуерните системи на Европейския парламент. В бюджета за 2009 сме заделили почти 8 или 9 милиона за тази цел, за тази позиция. И засилването е, е около 1 милион 850 хиляди основната част това е заключение на външен аудитор да се премести да се преместят информационните компютърните ценно, центрове в Люксембург и в Брюксел извън основните сгради, за да няма проблем, например, при срив на захранването. Сега, има две проучвания от е, ИМАС за а, възможността за а, безжичен интернет, за Wi-Fi системи. И а, аз смятам, че можем да спестим а, пари, като а, не купуваме а, оборудване и да ги дадем за изследванията на имаста. Това не е подарък, понеже идва коледа. Просто а, аз а, искам да подчертая а, основанията за тези трансфери, за а, укрепване на софтуерните възможности. Не ме питайте повече по този въпрос. Аз съм от старото поколение. Лицата тук, моите съседи вляво и дясно, са от новото поколение. Те разбират повече. Благодаря, господин докладчик. В тази зала можем да констатираме, че бюрото е използвало добре предишните трансфери, защото има с какво да си мием ръцете. господин Левандовски предложи да освободим средствата за, за стоки, но не за услуги. Навсякъде има условия за миене на ръцете и виждам, че с всяко, всяко взимане на думата, членовете си бършат, си чистят и дезинфекцират ръцете. А, извинявайте, сега преди да гласуваме, Владимир Манка, докладчик на бюджета на парламента, поиска да даде своето становище. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с господин Левандовски, но имам въпрос. Този компютър, който е тук пред мен, преди използвах безжичен достъп, Wi-Fi, но сега а, има обновяване на техниката, харчиха се пари за това, но обаче сега изследване за безжичния интернет в публичните области е 150 хиляди за такова изследване. Ме какво ще научим от него? Каква е целта да проучваме това? Дали имаме нужда от бежичен достъп в общите помещения, в общите площи, коридорите? Ами то а, и тук имаме а, такава нужда. Какво точно ще а, изследваме за съседната зала, например? Господин Агон поиска думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да изразя съгласие с господин Манка, защото аз съм от поколението, което смята, че навсякъде трябва да има електроенергия и интернет, така че аз мисля, че нещата трябва да се променят. В парламента, например, се има проблеми много често с използването на компютрите. Така че аз мисля, че можем да изразходваме страни. Сега, ние много държим да се осъществи този проект и тези проучвания да бъдат осъществени. Благодаря ви. Merci, mon cher collègue. Благодаря. Е, господин генералният директор иска ли да даде отговор? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Някои уточнения. Бюрото реши ще предприемем едно проучване за разширението на Wi-Fi. Проучването е обхваща няколко отдел, отделни етапа, сграда по сграда. Трябва да видим къде могат да се сложат антените, за да могат да обхващат съответното пространство без, без излишества. Има две пленарни зали в Брюксел и Страсбург. В момента бюрото не е взело решение за интернет връзката в пленарната зала. Групите трябва да решат дали ще е, участват и ако искат, е, няма никакъв проблем. Благодаря. Мога да потвърдя, че групите искат да се присъединят е, към това проучване. Мисля също така, като младото поколение, че има нужда от Wi-Fi навсякъде. Господин докладче, като имаме предвид тези становища, какво е вашето предложение? Благодаря за обясненията. Да, забравих да кажа, но разбира се, трябва да следваме, да следим резултатите от проучванията и политическите групи трябва да следят това. Моята препоръка е положителна с оглед на казаното до сега. Благодаря. Кой е за този трансфер? Номер 22, предложен от докладчика с устните наблюдения, които бяха направени. Моля, гласувайте. Кой е против? Двама против. Въздържали се групата на социалистите се въздържа. Благодаря ви. Трансферът е прият. Сега стигаме до проект за трансфер на Комитет на регионите. Господин докладчик, заповядайте. Предложението от Комисията по регионално развитие и по и от, извинете, комитет на регионите и а, економически и социален комитет трябва да бъдат разгледани съвместно. Става дума за замяна на персонални компютри в резултат от а, излизане от експлуатация на една четвърта от компютрите и ние обсъждахме това на а, предното ни заседание. Ние имаме един отделен въпрос в рамките на трансферите към регион... Комитета на регионите и Економически и социален комитет. Има обаче тук нещо, което трябва да кажа. Не съм изцяло съгласен с искането на Комитет по регионите. Те твърдят, че за 2010 година средствата са по-малки, отколкото за 2009 година. За обработване на данни и сходни дейности бюджета за 2010 година е по-голям и мисля, че трябва да бъдем убедителни. И двете институции, вие си спомните, господин председател, внес, допринесоха за 2,5 милиона спестявания по време на помилителната процедура. Това беше част от чудото, постигнато по функция 5 по време на помирителната процедура. Аз мисля, че общата сума на спестените средства, постигнати по време на помирителната процедура, е доста по-голяма. 300 000 евро е показателят за, регионал, за комитет на регионите и 15 000, извинете, 150 хиляди, е за економически и социален комитет. Така че мисля си, че трябва да подкрепим логиката и да помогнем със средства за купуване на персонални компютри на тези две институции, които толкова ни помогнаха да постигна успех по време на помирителната процедура. Благодаря, господин докладчик. С други думи, духът на решението, което вие предлагате, състои в това да кажем на двете институции – взехме решение за да постигнем съгласие с съвета. Даваме ви възможност да използвате малкото пари, които ви отпуска. Но малко, малото поколение ще се радва от това, че средствата ще се използват за им изключително модерни информационни средства. Подлагам на гласуване тези два трансфера едновременно, тъй като става дума за един и същи проблем. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Трима против. Въздържали се? Няма. Тек 1 и тек 2 във връзка с Комитета за регионите и Економически и социален комитет са приети. Под резерв за 24. Сега преминаваме към 15 точка изпълнението на политиката за сближаване. Господин Годманис ще ни представи състоянието на нещата и ще направим бърза размяна на мнения. Благодаря. Ще се опитам да не се разпростирам, но това никак не е лесно, понеже аз съм член и на комисията по регионалната политика и знам колко болезнен е този въпрос. Когато парите не стигат, когато се бавят, когато има много процедури, които не се спазват. Бих казал, от бюджетна гледна точка, нещата изглеждат по съвсем друг начин. Ще поясня парите да се разпределят съгласно регламент 1083 от 2006 година. Който иска да разбере процедурата, трябва да прочете регламента. 2009 година, през април тази година, Имаше изменение с одобрението на Европейската комисия. По, относ... по едно отношение увеличават се предварителните плащания за социалния и регионалния фонд от 2 на 4% с 2009. Но не беше одобрено такова повишение за кохезионния фонд. Това трябва да е ясно, че това се а, подобри но става въпрос за държавите, които имат пари. От бюджетна страна обаче имаме проблем. Ако теглим чертата, минало, сегашно, бъдеще. Какво е миналото? 2006, 2000-та, 2006 година. Ние плащаме пари на държавите членки на базата на възстановяване на извършени разходи. Значи за два фонда, социалния и регионалния, крайния срок изтече. 1 януари тази година. Ако документацията и всички необходими документи не са внесени в Европейската комисия, значи формално погледнато държавите членки са загубили тези пари. Формално. Трябва да попитаме Европейската комисия дали е така или те удължават срока за държавите членки, които не са изпълнили условията. Защото ако е така, трябва да се направи нов разчет и трябва да се пресметне, че ще се плащат други още допълнително средства. Става въпрос за а, сериозни суми над а, 100 милиарда за кохезионния фонд. 31 декември 2010 година. Значи доста време по-късно, 4 години по-късно, на базата на възстановяване на извършените разходи, държавите членки могат да искат плащане от страна на комисията. Защо? Като погледнем миналото и като погледнем бъдещето, ще видим, че има държави, които не са изпълнени условията. Няма да ги казвам по имено, обаче за първ път, като получи тази информация, трябваше много внимателно да проверя нещата. И какво видях сега за миналото? Обикновено 95% възстановяване на плащания. Значи парите одобрени от Европейската комисия, 95% се изплащат, 5% са в резерв и после се доплащат на държавите членки. Обаче, ако погледнем кой не е изпълнил изискванията, Виждаме някои държави 88%, 86%, т.е. изостават с 10% от нивото, което трябва да се стигне, за да се и, е, удовлетворят всъщност всички е, одобрени заявления. При социалния фонд някои държави стигат 73%. Това означава на 22% под нивото, което се изисква. Та, бих казал, какво ще правим с тези оставени, оставащи средства, които не са разплатени? Или те трябва да се изплатят без друго по Кохизионния фонд, когато, докато изтече срока до година за представане на документите, или да се удължи срока за социалния регионалния фонд и ние да подкрепим такова едно предложение на комисията. След това е въпрос много важен с бюджетни последици. Сега, ако погледнем другите фондове, социалния фонд вече няма да го гледам. Аз го споменах, защото е свързан с глобализационния, но ако погледнем регионалния фонд, фонда за развитие, много важен фонд, ще видим, че за 2000-2006 година има а, държави, които вместо 95% имат изпълнение 88-86%. Има едно допълнение – от Европейската комисия по Урбан. Държавите, които знаят, знаят, че много държави членки се боричкаха много сериозно да се докопат до достъп, за да има пари за развитие на а, урбанистични проекти. 80, 82% виждаме тук. Значи, пак е ясно, че няма така добро освояване на тези средства. И не става въпрос за запавяне, за процедурни проблеми. Не. Виждате, че сериозно се изостава в това, което се иска да се направи. Да погледнем сега фонда по реварството. Той не е голем. Вместо 95%, 83, 76, и то та са държави, които в миналото не са изпълнявали нивата за нас от бюджетна гледна точка стои въпроса. Да решим дали тази година повече няма да се плаща от резерва или пък парите остават, но не се разплащат, или в бъдеще ще се наложи задължението, а при неизпълнение на задълженията да има връщане на пари. Много сериозен проблем бюджетен. Ако говорим сега за настоящето, не е лесно. Това, са, това е информация, която а, тече а, малко неформално. Какво трябва една държава да направи, за да получи парите? Първо, да одобри една а, рамка, рамкова програма. Всички са го направили. Второ, да а, изгради въвед, и а, въведе в действие система за управление и контрол процентите там са добре. Може би до края на годината ще се стигне нивото. Но ние сме в края на 2009 година. Ама въпросът а, започва да се развива 2007. Значи става а, дома за 2-3 годишен срок, за да се развият нещата до края. Това е от по-формална гледна точка. Следващото нещо е големите проекти. Какво означава? Виждате по вестниците 990 големи проекти за всички държави и оперативни програми. И сега от тези 10 а, и нещо се дават а, а, много малък процент, около 4, 4 или 5 процента всъщност а, а са проектите, които се подават и които са от тях, които се одобряват. Сега държавата не е длъжна да остане е, при, та, на тази бройка 989. Сега може е, да се гледа броя на одобрените от комисията проблем, е, проекти. Най-важното е да има тази система за управление и трябва да се гледат парите, които се разплащат, които се внасят от държавите членки. И сега, ако погледнем най-актуалните данни за, до ноември, какво виждаме? По всички фондове средно нивото стига до 20% изплащане на средства за документи, внесени и одобрени от комисията. 20% средно долара. Обаче виждаме, че от всички фондове има държ... по държави, някои държави 14, други 15, други 41-47%, значи голямо разминаване. И понеже всяка държава трябва да даде отчет 2009 година, в края на 2009, как са освоени тези средства, за какво са използвани. И комисията събира всички до отчети и април до година ще видим цялата картина. След това може да се получи така, че до края на годината се а, подават много, много, много документи, за да се подобрят резултатите. Това ще се отрази на плащанията, които ще се искат. Въпросът би следвало да е, след, да е следния. Готови ли сме за това ускоряване на процеса или не? Трябва да отбележа, че ако не говорим за, общо за фондовете, а за различните фондове, има големи разминавания. Примерно социалния фонд 49% е изплащане в някои държави, в други 13. Ма това е четирикратно разминаване. Това не е хубаво. За регионалния фонд също някои държави до 56% изплащане. Това са преведените средства други. Значи това са 4,5 милиарда плащани в началото и междинни плащания по новата перспектива. Какво значи 4,5? Жълти стотинки, защото накрая сумата е 200 милиарда. Значи това, са, това е много малък процент. Значи, ако има по бавна реализация в някои държави, ще има процент, проблем годината е N плюс 2. И ако комисията или парламента или съвета не даде удължаване на сроковете, ще се загубят тези пари. Има някои държави, няма да ги казвам кои са, това са 900 милиона за кохезионния фонд. Това са най-големите средства. Има също много големи несъответствия. Някои държави са изплатили 9%, други 60%. Невероятни разминавания. Това определено сочи към проблем. И сега какво казва Европейската комисия? Има три групи проблеми. За някои държави комисията не одобрява МСС. Тоест системата за управление и контрол. Ако тя не бъде употребена, има проблеми и нататък не може да се обработват нито поетите задължения за плащането, самите плащане. И сега, въпросът стои да се делегира задачата на, понякога на частния на сектор за изглеждане на тези системи. Аз, и ако това не се одобри, големи проблеми. На мен дори не ми е ясно какво значи това, тези междинни организации. Втори проблем. Някои държави няма достатъчно високо качество на компютъризация информацията по отношение на структурните фондове между държавите членки и Европейската комисия трябва да тече електронно. Не става просто да ги пращаме в пликове по почта. И ако има проблем с системата или с а, самият а, система за управление и контрол или пък с оперативните системи, комисията, а, оперативните програми, а, комисията казва не. Тоест, ето една от групите причини за такова голямо разминаване в показателите. Аз Бях от другата страна на бариерата. Аз бях министър-председател. Знаех, с зъби и ногти сме се борили, за да вземем 95% за финансовата перспектива, защото всеки се боеше, че ще ви кажат няма да може да, да освоите парите и така нататък. Въпросът е, че към новата финансова перспектива. Как изглеждат нещата? Има забавения, е, средно 1,4% средства. Може да кажете какво е това 400, от 400 милиарда колко прави. Значи сега сме към края на 2009. Трябва много да ускориме скоростта. Сега, важно е, е от бюджетна гледна точка обаче – да се погледнат нещата. Аз смятам, че какво искаме ние от Европейската комисия? Първо, точен отговор. Какво ще се случи с тези неразплатени а, средства? Дали да се разпределят а, и, или да останат неосвоени това по старата перспектива? Сега за новата 2007-2013 по, структурата по години. Какво ще се иска? Примерно с 2010 или даже с 2009 трябва да има достатъчно пари. Достатъчно, дали трябва допълнителни трансфери, се прати или ще не стигнат парите. Трети въпрос тези реални а, е, забавяния за някои държави, да се помисли дали ще се въз, а, е, така, а, изчистят а, е, или ще останат тези забавяния, защото трябва да видим какви пари ще плащаме накрая сега. Тук не става въпрос за бюрокрация. Изглежда, че някои държави са в много добра форма и могат да си изпълнят задълженията, а други не. Въпросът е как да се подобри дисциплината на тези, които се забавят. Не става въпрос за бюрокрация. Много е важно на всички етапи парите да бъдат под строг контрол. Инак, как ще се обясни къде са отишли тия пари в момента, в който контролът не е бил на ниво? За това аз предлагам да се получава информация ежемесечно, да се дават да се отговори на въпрос какво ще стане с тези изгорели пари, и трето, въпроса за големите разлики. Може би този въпрос не е чисто бюджетен в момента, но в края на краищата ще се озове на масата в бюджетната комисия, която се решава кога, колко ще се плаща. Това е. Благодаря, господин постоянен докладчик, за това експозе едновременно блестящо и точно. И благодаря за този прецизен анализ. Искам да ви кажа, че тази размяна на мнение се осъществява по една препоръка на моя предшественик, Крамер Боги. Комисията предлага всеки месец да се разглеждат системите за управление и контрол и основните проекти по фонда за сближаване и структурните фондове. То е функция 1Б, тъй като констатирахме, че има известни различия между държавите членки и много голям процент неоползотворени средства. Както предлага господин Гудманис, ние трябва да извлечем някои политически полуки, както за бюджета, но и за процедурата, и както той предлага по използването на партньорската проверка, за да може страните, които добре управляват своите програми, да вдъхновяват онези, които ги управляват зле. Е, разбираме за тактичността, с която господин Годманис отказа да назове слабите ученици, но можем да констатираме, че е, лошите ученици не са най-новите ученици и някои стари държави членки на Европейския съюз, които имат е, една до сега ефективна политическа и економическа организация, са сред лошите ученици. Не ми се иска да отделяме твърде много време на този проблем, тъй като имаме дебат по политиката за сградите. Няколко души поискаха думата, трима души поискаха думата. Колеги, бъдете кратки. Най-напред Ингеборг Греслер – Благодаря. Съвсем накратко. И искам да поканя колегите на заседанието на Комисията по бюджетен контрол в 3.30, защото ще се говори за използването на средствата в Кохизионния фонд и фонда за регионално развитие, така че ви каня да присъствате на това заседание след обед. Благодаря, господин Коцелино. Io credo che noi dobbiamo tenere distinte. Смятам, че трябва да разграничаваме двата въпроса. Старата програма за 2000-2006 година и всичко, което попада в нейния обхват и резултатите и въздействието на бюджета. 16 милиарда и новия програмен период и резултатите от новото програмиране – които виждаме в, нови, в ня... във всички държави членки по-отделно. Трябва повече да се съсредоточим върху втория въпрос. Разбира се, данните не ни изненадват много. През последните две години и аз говоря възоснова на конкретния си опит. През това време ние ние имахме общности програми и основната цел беше да бъдат постигнати количествените показатели, защото оценката се основаваше върху количеството на изразходваните средства. Също времено променихме механизма и въведохме нова система за контрол, според която използването на средствата от Кохизионния фонд се промени, така че задачата беше сложна. И имаше около една година. С една година се забави възприемането на програмата за контрол. Същото беше и за всички държави членки, които имаха забавяне при това. И разбира се, това е една важна област, която трябва да обсъждаме със съвета и комисията. Държавите членки в условията на криза трябва да имат възможност да разходват повече. Също времено имаме организационни проблеми, които пречат на използването, на изразходването на тези средства. Затова ще предложа следното в съответствие с чувството тук. Разбира се, аз осъзнавам, че това е много важна политическа сфера за Европа. Без политиката за сближаване Европа не би била толкова видима за гражданите, т.е. тук трябва да сме много внимателни когато става дума за тази политическа сфера. Не става дума само за безработицата. Но ние трябва да мислим и за качеството, а не само за количеството на използването на средствата. Трябва да възнаграждаваме у нези, които са добри и да им предоставяме повече средства. Благодаря ви. Благодаря, драги колега. Вие също сложихте пръст върху пулса на един много важен въпрос. Има промяна в процедурата и вашият, вашата метафора за двата автомобила и единия, който иска да спечели над преварата през Сахара по Формула 1. Всички ние сме се сблъсквали с този проблем в момента на финансовата криза, когато трябваше да окажем подкрепа на своите економики. И проблемът е, че е изключително трудно да се ускори прегледа на проектите и всички плащания, направени по структурните фондове, страна с фондовете за сближаване, тъй като правилата са твърде строги. И от тук и е големия политически парадокс, а именно, че в бюджета за 2010 година 2 милиарда и 400 са предвидената сумата и е, едно Б е много по-малка. Ласло Шурян, Лавия. И след това преминаваме към сградите. Благодаря, господин председател. Имам една забележка и едно предложение. Забележката е, че тези разходи са опасни за бъдещето на кохезионната политика. Да ви напомня за така наречения нон-пейпер, изправихме се пред проблема, че има много амбиции да се харчи по една, втора, трета програма. И при всички тези предложения не се отчиташе, че бюджета ще се увеличи, но средствата ще дойдат или от селското стопанство, или от политиката за сближаване. Напълно съм съгласен, че без политиката за сближаване този Европейски съюз няма да бъде същия. Дори няма да има Европейски съюз. Мисля, че ние трябва да бъдем приятели на сближаването, независимо от това дали сме от страната на, получа... на получаващите или на даващите. Това е едното. Второто. Нямаме време за пространна дискусия. Опас... Има обаче една опасност и тя е, че в... тук в бюджетната комисия а, ще създадем нещо като Хайд парк. Ще се оплакваме, държавите членки не правят нищо, комисията е бюрократична и така нататък, и така нататък. И какъв ще бъде а, резултатът? Месечният дебат е полезен, но ни трябва обратна връзка и това е моето предложение. Може би бъркам, но зависи от комисията и нейното ръководство. Всяка година имаме среща с председатели на бюджетните комисии на националните парламенти. Обикновено за тях това е повод. Обикновено не идват председателите, а по-низкостоящи колеги. Аз мисля, че ако включим този въпрос в дневния ред и ги помолим страна по страна да говорят за резултатите и трудностите, може да постигнем резултати в националните парламенти. Искам да спомена, че преди няколко дни повдигнах писмен въпрос в комисията и попитах как контролираме ние като Европейски съюз плащанията които правим на авансова, на авансова основа. Ние плащаме определен процент, нещо като подарък, и чак след две години те трябва да покажат какво са направили с тези пари. Е, много ме интересува как използват парите, защото на този етап е, голяма част от плащанията са под формата на авансови плащания. Това са пари, които, върху които се трупат лихва в полза на националния бюджет. Как контролираме използването на тези среща? Целта, за, целта на Европейския съюз при повишаване на авансовите плащания е да помогна на економиките. Сега би трябвало да знаем какво правят и по какъв начин подпомагат економиката, не само баланса на националния бюджет. Аз смятам, че въпросът трябва да бъде обсъден подробно. Благодаря за тези конкретни предложения. Господин Лавия има думата. Благодаря, господин председател. И аз като колегата Коцолино имам опит в управлението на една оперативна програма, приключена на 100% на 30 юли. Искам да предложа на докладчика да обърне внимание на още една тема. Оперативните програми на регионите, които влизат в програмата сближаване, се одобряват преди, бяха одобрени преди финансовата криза. Предвидени са мерки за интервенции. В момента е трудно да се финансират тези мерки. Това определя а, програмите. От друга страна и бих искал да се ускорят процедурите за препрограмиране, защото, както е предвидено, прехвърлянето на средства от една област в друга предполага една доста продължителна процедура, която води до забавяне. Благодаря. Да, съвсем набързо, господин Годманис. Да. Що се отнася до последното изказване, да, има възможност. Не се разрешава да се прехвърлят средства от един фонд в друг според регламента. Така че ако няма успех по разходването на средствата в Кохизионния фонд. Но ако не сте успели, защото оперативната програма не е изпълнена по Кохизионния фонд, по социалния фонд, то тогава имате възможност да преразпределите възможностите. Може да подобрите една програма сред програмите на социалния фонд или Кохизионния фонд. Това изисква допълнителни сили, но това е възможно. Второто, което искам да кажа, смятам, че ще имаме проблем в бюджета, защото заради кризата правителствата, когато възстановяват средствата, получени от Европейския съюз, възоснова на възстановяване изразходваните средства, аз като предприемач ще спечеля един конкурс и няма да получа никакви пари. Авансовите плащания, да, те стигат до 4%. Аз трябва да отида в банката или трябва да имам собствени пари и трябва да изпълня целият проект. След това към правителство те ми възстановяват средствата до определена сметка и след това Европейския съюз ще плати тези средства отново на правителството, които. Сега обаче банките не отпускат достатъчно кредити предприемачите нямат собствени средства и проблемът, че първият етап е замразен. И това няма нищо общо с бюрокрацията или с Европейския съюз. Говорих с госпожа Хюбнер за това. Има риск, че някои страни, като видят това, ще започнат да взимат средства от рефинансирането и ще започнат да отпускат пряко пре... Е, пари за новите проекти. И това е малко опасно, защото обикновено парите изплащат, правителството изплащат пари и след това получават пари от Европейския съюз. Но ако те започнат да използват рефинансирането, парите от Европейския съюз за подобряване на бюджета и те веднага ще почнат да предоставят заеми, това ще има въздействие не само върху финансовия, но и фискалния дефицит. Тоест, правителствата ще започне да промени законодателството. Не знам каква ще е реакцията на Европейския съюз, защото регламентът не казва 100%, че това може да се направи, но това е единствения начин за излизане от ситуацията, защото ако няма кредити от банките, ако предприемачите нямат пари, се появява въпроса кой ще действа що се отнася до бюджет на държавите членки и средствата предоставени от Европейския съюз. Благодаря. Нямаме време да дадем думата на комисията, защото трябва да разгледаме проекта за сградите. Но аз ви предлагам, тъй като, както ни напомни докладчика, изказващите се Става дума за сърцевината на общностната политика и за основната функция в бюджета, защото структурните фондове и кохезионните фондове възлизат на 40% от бюджета. С други думи, ние трябва да им посветим всичките си аналитични способности. Сега, аз ви предлагам следното. Господин Гудманис, заедно с господин Лавия и останалите се изказващи, които желаят да подготвят един проект в писмен вид за Европейската комисия в съдействие и в взаимодействие с нашия докладчик за 2011 година и възоснова на писмените отговори на комисията да организираме едно изслушване с размяна на мнения. Не само както това се правеше в миналото с е, основните ресорни комисари или е, генерални директори, но и смятам, че ще бъде добре да поканим национални представители на националните парламенти на тези страни, които желаят Мисля, че ще има какво да чуем или да се направят препоръки, ако нещата не вървят добре. Затова аз ви предлагам да преминем към 16-та точка. Благодаря на нашия докладчик госпожа Холмайер за проявеното от нея търпение. Става дума за съвършено различни проекти, за различни институции и спра и информационната служба на Европейския парламент в Будапешта. Заповяда и Моника по ИСПРА. Благодаря. Колеги, това са едни чудесни места, които сега ще обсъждаме. Въпреки, че процедурите силно се различават. От самото начало ще ми се да кажа, е, мнозина може би го знаят, но аз понеже не съм отдавна тук, не искам да а, ставам жертва на стари лоши навици а, по отношение на работата в комисията и така. Всички документи за изграждането на тези сгради в а, Италия изграждането на съвместния изследователски център в Испра. Та всички тези документи ги получих много-много късно и почти нямах време да се запозная а, подробно и да ви дам възможност и вие се запознаете подробно. Та вие може да сте свикнали с това, но аз не съм. И затова искам а, да кажа, че в бъдеще, и то много скоро всъщност, когато разглеждаме финансови регламенти, нови, а, та бюджетната комисия може да си върши работата адекватно и да дава своето одобрение, само ако има възможност да прецени съдържателната част. Значи да има достатъчно време за това. И поради това смятам, че има нужда от промени. И сега, по същество. Значи тук става въпрос а, за изпра. А, това е третият най-голям център за работа. След Брюксел и Люксембург, а, три изследователски центъра, които се използват са там. Те се използват в съвместния изследователски център. Да плащаме символичен найем едно евро годишно за тези сгради. Ма това беше преди 50 години. Тогава се е постави начало на тази практика. Цялата зона сега включва 130 сгради и там работят десетки хиляди хора. Значи представете си колко големи проекти, а, извинете, обекти са това. И така трябваше се направи оценка на ситуацията след 5 годишен срок на, в рамките на 6 годишната рамкова проблема. Сега стана ясно, че управлението, администрацията на обектите е разпръснато и непрекъснато в резултат от подобен род слабости се получава и недостатъчна ефективност. Така се разработва дългосрочен план, с който аз все още не съм запозната в подробности. Трябва още време за да стане това, но ще се изграждат още четири е, сграда за дейности в е, областта на науките за околната среда за живота, е, административна сграда, конферентен център, охрана. Тези сгради са така полезни и по-добре за събирането на едно на изследователите, но също така и на охраната. Това е една съвременна европейска институция, т.е. стандарта трябва да, да е актуален, съвременен. Хората физически погледнато ще са по-близо, ще могат по-добре да си координират дейността, да си сътрудничат. Някои от сградите са доста стари, т.е. под поддръжката им а, предполага неефективни разходи. Има временни а, е, постройки, които трябва да се прехвърли дейността от там в постоянни. Учените казват, че някъде дори има влага и течове, просто не са добри условията. Някои от и наречените ядрени обекти един вид се извеждат от експлоатация. Аз питах за остатъчна радиоактивност, за азбест. Това е много интересно за нас. Казаха ми, че няма унаследени сгради с опасни материали. Значи става въпрос за изследователска лаборатория и е, за друга лаборатория, която ще изследва храните. 720 000 квадрата ще стане е, РЗС, което означава 800 квадрата. Допълнително ще има повече лабораторни площи, повече заседателни зали, ще се подобри охраната, ще има повече ефективност от съкръщаването на отдалечеността между лабораторите и другите е, сгради. Имаше търк, участваха е, Шест фирми, после 3. Сега ам, имаше две фирми, които предложенията им бяха доста сходни и се реши да се е, избере абсолютно най-низката оферта, макар че между другите две нямаше много разлика. Сега идеята е да се реши дали тези две сгради ще се изграждат едновременно, заедно или на два етапа. Ако се строи едновременно, ще има економии. За това се взе такова решение за едновременно изграждане. Даде се 4 милиона тук, но всъщност не е много точно, 3 милиона – биха били тези економии. 38 милиона ще би струвала сградата, включително архитектурното проектиране, различните сертификати, а, разходи за осигуряване на безопасността, общо 3 милиона. Това е 3% бонус, който се изплаща след това, след изграждане на обекта предсрочно, своевременно и предсрочно. Та, да, тук в документацията се казва около изнето около 1400 е, евро, обаче всъщност е 1600 евро на метър. Тези данни ги получих съвсем последния момент. С нощи всъщност, това се извинявам на съдокладчика, че не съм ги споделила. Лабораторна част около 6 милиона. Така че и двете части, около 44 милиона ще излязат общо. А, сега, план сметката. И тук започвам да питам. Говорим за приходи от трети държави. Та тези е, приходи са е, около 12 милиона годишно. По проблема за ИСПРА имаме малко време. Искам да ви напомня. Ние сме тук. Ние прилагаме член 179.3 и всеки път, когато трябва консултация по проблем, свързан с градите, ние сме, нас не информират ние трябва да дадем и становище. Разполагаме с 15 дни, за да кажем дали ще дадем становище. Ако да, започвате, че е срок от 15 дни за изготвяне на становището. По изпра вие все още имате въпроси. Следователно ще предложите на бюджетната комисия членът да бъде приложен и да се даде становище. Това е вашето предложение. Благодаря. Аз просто исках да поясня колко е сложен случая. И за това исках да ви кажа защо трябва да искаме отлагане до януари. Защото всички тези тръжни процедури и финансирането е много сложно и бих поискала съгласието на съдокладчиците да отложим а, нашето виждане до януари, за да поясним нещата с комисия. Двама души поискаха думата. Аз ви предлагам тримата колеги и други, които имат въпроси или забележки, да го направят след срещата да се обърнат направо към госпожа Холмайер, това ще означава, че комисията за бюджет е съгласна за даване на становище. След това да се проведе гласуване по време на следващото заседание. Онези колеги, които искат да зададат въпроси, могат да се обърнат пряко към докладчика след срещата. Ще има, за да имаме, достатъчен, за да имаме достатъчно време по друг проблем, по който трябва да вземем решение днес. И това е придобиването на сградата в Будапешта. Кой е за това комисията ни да се самосезира по този въпрос и да издаде становище през януари? Кой е за? Против? Предполагам, че никой. Благодаря, госпожо Холмайер. Сега обаче в присъствието на заместник председателя Видал Квадрас, който отговаря за тези въпроси в бюрото, ще разгледаме един неотложен проект, свързан с придобиването на сграда на парламента в Будапешта, госпожо Холмайер. Мисля, че този въпрос не е толкова сложен, колкото предишния. Благодаря на заместник-председателя за това, че той дойде тук специално за да говори с нас по този въпрос. Ще бъда кратка. Всичко започна през август 2008 година и затова нещата се развиха толкова бързо. И за това ускорихме нещата, защото по функция 5 трябва да освободим възможности за 2010 година и трябва да го направим още през 2009. А това е последното ни заседание тази година, затова на такъв ранен етап разглеждаме този въпрос в нашата комисия. Въпросът е дали трябва да променим нашата стратегия до сега сградите на информационните бюре са се закупували от комисията, а парламентът изплащаше 40%. Сега променихме стратегията и въпросът е дали парламентът ще купува сградата, а комисията ще плаща 60%. Мисля, че всичко в документа е много добре обяснено ние бихме предпочели да имаме повече площи и искаме сградата да бъде по-видима, по-представителна, с по-добър достъп до нея. Като отчетем унгарското председателство, това ще бъде голямо предимство. И отново разходите за поддръжка, текущите разходи са 130 евро на квадратен метър. В новата сграда 70 е евро на квадратен метър. Тук виждате, в дългосрочен аспект ще имаме много спестяване на средства. А също така по-малко са разходите за енергия. Също така ще има повече дневно осветление в помещенията. Също така поддръжката и договорът ще бъдат предложени на фирмата, която ще предложи най-добра оферта. Резервата сгради глава 5 ще бъде основани за финансиране на, това, на тази сграда. 10,1 милиона. Това е стоиността на сградата, така както е оценена. И за всичките сгради има, разбира се, необходимо за окабеляване, за охрана. И това ще бъде 8,8 милиона. Разбира се, сме заделили още буферни средства в размер на 100 хиляди. И също има още 1 милион за разходи за оформяне на сделката, адвокатите и нататък. Мисля си, че можем да съгласим с това предложение. Благодаря, госпожо докладче, господин Хаглунд и след това заместник председателя. Накратко. С нощи, след като от името на групата разгледах а, този случай. Нещата изглеждат много добре. Единственото, което искам да кажа, че като нов депутат ми е много трудно да разбера, че при сградите информацията се получава а, в последния възможен момент. когато човек получава документите един ден преди това, е неприемливо. В предишния си опит получавах информация много по-рано, което ми даваше възможност да си съставя мнение. Искам да кажа това по, по този повод и се надявам, че няма да е така при следващите случаи. Радвам се, че унгарските депутати имах, са имали възможност да видят сградата. Разбирам, че са за. Мисля, че можем да одобрим проекта, но в бъдеща информация трябва да ни се предоставя по-рано. Благодаря. Благодаря, скъпи колега. Имаме малко повече време за изпра. Господин Манка поиска думата. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с докладчика и с преждеговорившия. През последните пет години винаги сме казвали, че когато се взимат решения за сградите, не трябва да получаваме информация в последната минута. И наистина смятам, че трябва да спазваме това, което е договорено. Всяка от институциите си има дългосрочна стратегия в тази сфера – и разбира се, по този начин е по-лесно да се осъществява координация. Лично аз нямам никакви възражения. В този конкретен случай съм за, но има въпрос. Като че ли са процедурата обърнете. обърната. Парламента закупува сградата, а комисията предоставя средствата на парламента. Искам да попитам кога парламентът ще започне да получава тези средства. Господин заместник председател, искате ли сега да вземете думата, за да поговорите по проекта, преди да минем към взимане на решение? Мисля, че госпожа Омайер ме обясни много добре проекта. Този път обаче подходихме по необичайен начин. Т.е. ние купуваме и след това комисията ни възстановява 60%. В миналото беше обратното. Комисията купуваше, а ние възстановявахме 40%. комис... на комисията този път е, и беше трудно да осъществи операцията и ни предложиха ние да купим и след това те ще ни възстановят 60% следващата година. Ако правилно съм разбрал, госпожа Омайер беше много ясна. Оказваме се в една по-специфична бюджетна ситуация. До година или максимално бързо, няма да е първия ден на годината. Господин Видал Квадра разполага с парите до 31 31 декември. 31 декември вече няма да има пари. Ако не решим, веднага ще загубим парите. Ако обаче комисията не разполага с парите но, до 31 декември, но ще разполага с тях на 1 януари 2010. господин Квадрас казва, че имаме преходен проблем с прехода. Госпожа докладчикът ни предлага да не изприлагаме член 179 и да дадем положително становище. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? даваме зелена светлина, но това ще бъде възможно и сега всички погледи се насочват към Януш Левандовски. Ние му благодарим за търпението. Той ще може сега да ни предложи, сега внимание, дали да се приложат трансферите. Няма да ви изненадвам, но мисля си, че нещата са двойно разумни. Ако имаме средствата, можем да използваме останалата част за резервата за сгради и да получим 6 милиона следващата година, когато ще има повече ограничения в бюджета поради промени, свързани с Лисабонския договор. Така че от бюджет на гледна точка е разумно това въпреки, че договорът изтича през октомври следващата година, а унгарското председателство започва 2011 година, но от финансова гледна точка всичко е много добре и от бюджетна гледна точка всичко е много добре, затова съм за този трансфер. Но, нали говорим за трансфер 24C? Това е като брак. Аз го обичам, тя, той ме обича, родителите са съгласни. Ние сме, сме съгласни. На 20 и така, кой е за трансфер 24? Кой е против? Никой. Въздържали се? Един въздържал се. Ура, скъпи колеги, благодаря ви. Ние изчерпахме дневния ред, който беше натоварен. Благодаря ви. Благодаря, благодаря на качеството на докладите, изказванията. Имахме много добър дебат и ние разбрахме всичко, което гласувахме, за разлика от това, което казах с ирония в началото следващо заседание. Не знам кога. То ще бъде посветено на изслушването на кандидата за комисар по бюджета втората седмица на януари. Ще проведем извънредна среща за тази цел. Искам да ви кажа, че е, редовното заседание е предвидено за 26 и 27 януари. Благодаря. Закривам заседанието.